Като практическата ни цела трябва да бъде а, да намерим такива правила, които ни позволяват да вървим напред. Благодаря, господин комисар. И Благодаря за това, че бяхте кратък. Така стигаме до последната точка от дневния ни ред. Устен въпрос към комисията. Във връзка с сектора на картофеното нешесте в Европа след 2012 година. Най-напред, госпожа Деланги като автор на устния въпрос. Три минути. Eh, eh, Благодаря господин председател, господин комисарио, уважаеми а, колеги. Ние а, заедно по, поехме инициативата да проведем с вас а, този дебат в рамките на Европейския парламент, свързан а, с, с секторът за производство а, на картофено нишесте. Бъдещето на този сектор стои под въпрос. Може да се окаже, че той може да се окаже, че той ще изчезне от континента, но все пак оцеляването на този сектор трябва да бъде взе преди в рамките на стратегията Европа до 2020 година. От 2012 година ще има отделение от производството плащания които ще изместят настоящата а, система за подпомагане на а, сектора. Сектора ще стане неконкурентоспособен. А, но по друга страна може да се намерят нови а, пазари. А, има много голям а, потенциал а, в, а, в биопазарите. Може, например, да се а, а, произвежда пластмаса в, на основата на картофено нишесте. И редица а, други примери има за това. А, липсва липсват, защото липсва финансиране. А, от 2012 година времената ще станат много трудни за този сектор. Става въпрос за 6000 преки работни места и за поне толкова недиректни, както и хиляди земеделски производители ще бъдат засегнати, тъй като те доставят своята продукция на пазара а, за производство на картофено нишесте. Ето защо ние искаме да привлечем вашето внимание и да призовем а, комисията а, да допринесе за това а, този сектор да има едно меко, а не твърдо приземяване след спирането а, на тези а, плащания. Нека а, да се предложи едно а, решение да се подпомагат производителите, които доброволно намаляват производствените си капацитет. Дали комисията е на мнение, че а, секторът за прясно картофено ни 6 може да играе съществена роля а, в а, сектор за производство на биопродукти. Благодаря, госпожа Де Ланге. Господин Берман също има думата. Благодаря, господин председателю. сектор за производство на картофено нишесте ще изпадне в затруднена ситуация след 2012 година. Ще последва загуба на редица работни места, особено региони, които се характеризират с производство на картофено нишесте в северо-западна Европа и има такива региони. Не е задължително да има допълнителни разходи. Нека да се използват субсидии, които са останали от а, миналата година. Разбира се, трябва да има правила при разпределянето им. 2012 година субсидиите спират и сектора се е примирил с това решение, но все пак трябва да се дадат нови възможности на тези региони, които са засегнати от спирането на субсидиите. Господин комисар, имате думата. Господин председател, уважаеми господа депутати, нека да ви благодаря за тази въпрос за бъдещето на отрасла на картофното ни шесте, комисията се радва, че има възможност да изложи своето становище по въпроса. Реформата в отрасъла бе част от, е, е, от проверката на състоянието на сълскостопанската политика, когато се взе решение да се преустанови системата на квотите. Комисията на практика предложи по-постепенен процес, а, е, като а, а, има различни стъпки и постепенно разделяне на субсидиите от производството. Искането за фонд за реструктуриране като този за захарната промишленост е трудно да бъде постигнато, защото много от производителите не искат да се откажат от своята помощ, която се дава във връзка с производството. Създаването на структурен фонд в настоящата рамка изисква регламент, който би могъл да влезе в сила на 3 юли 2011 година най-рано, което означава, че, има сам, че би имало само една година за период за преструктуриране и е, ще има много малко средства – нещо, което може да доведе до намаляване на производителността на 40%. Така че решението взето в, рамката, в рамките на прегледа на състоянието на общата сълскостопанска политика не е целесообразно. Разглеждаме възможностите за бъдеще и се отрасъл на кратовното ни шесте, както всички станали отрасли могат да участват в този, могат да бъдат включени в този дебат. Благодаря от името на НП. С 3 минути има думата господин Яр. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Регламент 37 от 2009 година се залагат общните разпоредби относно производство на картофено нишесте. Също така регламентът включва, че от 2012 година ще спрат субсидите за този сектор. премиите за производителите и за предприятията, които преработват нишестето, ще а, бъдат постепенно спрени и след 2012 година окончателно спрени. А, по, ако държавите членки решат, спирането на тези плащания може да стане още през 2010 година. Според решенията на оценката на състоянието, плащаните трябва да бъдат спрени с 2012, от 2012 година. Ще покажа бъдещето дали производството на картофи в тези региони ще остане конкурентно жизнеспособно. Може би трябва да се помисли за преходни разпоредби, за да могат да се подпомогнат тези производители, които искат да продължат своята дейност в този сектор. Трябва да се търсят и альтернативи за тези, които а, решат да не А, работят в, и оперират в този сектор. Едно добро решение е винаги добро, едно лошо решение е едно предизвикателство, но ако не се вземе решение, означава застой, а застой за економиката е пагубен. Ето защо призовавам комисията да помисли за удачни пътища и начини, чрез които да подпомогнем нашите земеделски стопани. Благодаря ви.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 здравето винаги се е, подобрява, е, включително е, и доброто състояние на земеделските сектори става още по-добро. Това обаче в случая не е така по отношение на картофеното нишесте. Много производители са докарани до фалит поради снижаването на цените на картофите. И е, всъщност е, тук е, много биохимия се използва, много нови продукти се използваха и не би трябвало този напредък да се прекъсва. Всъщност думите на комисията не ми позволяват да бъда оптимист. Затова и въпрос искам да задам към комисията. Желая ли комисията и възнамерява ли да поддържа интензивни връзки и диалог с този сектор, за да могат производителите да намерят решение. Секторът е специфичен, необходимо е той да оцелее и за това ще е добре комисията да възприеме изключителни мерки за този сектор, който сам по себе си е изключителен. Благодаря. Сега господин Войчеховски за групата на консерваторите. Благодаря, господин председателю. В предишния мандат на парламента. Е, на два пъти бях докладчик е, по въпроса за е, квотите на картофено ни шесте. И имал съм доста контакти с представители на този економически отрасъл и е, съм изслушвал позициите на страните, които не бяха доволни от квотите. Затова зная колко е, деликатно е равновесието в сектора. Днес чуваме, че целият този економически отрасъл е под заплаха и може дори да изчезне. Натъжавам се, като гледам как един след друг различните економически отрасли минават през едни и същи процеси. Производство на мляко, производство на, шу, на, на захар, производство на тютюн и сега производството на картофено унишесте са същите проблеми. Мисля, че е дошло времето, да отворим очи и да погледнем въпроса като цяло. Може би трябва да обърнем поглед към друга посока. Може би основните принципи, от които сме се водили до сега, вече не са валидни. Благодаря, господин Войчеховски. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Господин Калиновски, една минута. Przewodniczący, od wielu lat w moim gospodarstwie zajmujemy się produkcją ziemniaków skrobiowych i tak jak wiele dziesiątek tysięcy plantatorów. Благодаря, господин председател. Доколкото разбите, разбирам, произвеждаме, извинете, в моя холдинг произвеждаме шесте от картофи вече няколко години и за разлика от други страни установяваме, че може да има сериозни проблеми. През 2013 година очаквам положението економическото положение в този трасъл да се влуши и затова смятам, че е добре да се запазят съществуващите инструменти за трасъла на картоф на днищесте. Трябва ни минимални цени, трябва ни поне минимална подкрепа за реструктуриране. Когато говорим за реформата на захарния трасъл, мисля, че това не е добър, добро сравнение, тъй като това бе много голям провал за европейските фермери. Благодаря господин Калиновски. За една минута госпожа Куштинг. 20%... Благодаря. 20% по-малко емисии, 20% повече енергия от възобновяеми енергоисточници. Това са цели, заложат Европейския съюз за борба срещу измененията в климата и за постигане на енергийна сигурност. Но как ще постигнат тези цели, когато сектори, които допринасят за постигането на тези цели, биват поставени в неравностойно положение? В сектора за производство на картофено нишесте се създават условия, при които ще се стигне до големи пропуски в производството. Комисията трябва да, нам да предприеме мерки, така че да гарантира производството в, таки, в тези региони, където няма други альтернативи. Смятам, че производството на картофено шесте ще има голямо значение за бъдеще в Европейския съюз. Господин Кели. Господин Кели, за трети път а, се изказвате тази вечер. The early bird catches the worm. <laughs> Да, господин председателю, рано пиле, рано пее, късно пиле се забелязва. Аз съм ирландец. И картофът е скъп на сърцата ни, защото преди големия глад картофът изхранваше населението. Когато през 1847 година настъпи гладът, 4 милиона души от 8 милиона умряха. Затова ние нямаме живот без картофите. За това това, което става в сектора на картофите и с картофеното ни шесте, предизвиква полазване на мравки по гръбнака на моите сънародници. Всъщност, комисията посочи, че след 2013 година ще има нова обща селскостопанска политика, където картофът ще заеме заслужено място. Това е правилно. Искам да ви благодаря за председателството тази вечер. А, значи, ако не бях против клонирането, щях да мисля, че е много добре да ви клонираме. Please, Комисарят. Благодаря. Благодаря за този интересен дебат. Споделям виждането, че е, сектора на картофеното нешесте ще има важна роля е, в е, бъдещото економическо развитие на Европа и напълно разбирам страховете ви във връзка с помощите, квотната система и необходимостта от известни приспособления в полза на земеделците. Трябва обаче да се вземе предвид бюджетната рамка, в която функционираме и това, което можем да направим при нея. Неодавна Генерална дирекция Агри получи проучване за сектора на картофеното ни шесте в светлината на реформата на обща селско-стопанска политика. Смятам, че ще се намери по-устойчиво е, решение в бъдеще, отколкото сега да предприемаме временни мерки при сегашната уредба. Благодаря госпожо Деланге, не бяхте в списъка, но ако имахте да кажете нещо наистина важно, ви давам една минута. Thank you very much. Благодаря, господин председателю. А, искам само да отговоря на господин Кели, който а, каза а, колко важен е бил картофът а, и колко голямо значение е имал той за преди големия глад в Ирландия. Сега тук аз имам малко по-различен исторически опит. Картофеното ни шесте се използва и за кола. И не винаги се използва за пряка консумация. Бихме могли, и за това ви приканвам, да намерим решение възможно най-бързо. защото сега говорим за хоризонта отвъд 2013 година.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 Добре. Щом не желаете, с това